от трети страни. Говорим за технологична зависимост от трети страни. Сътрудничеството ни ще ограничи тази технологична зависимост и това е някои от най-важните характеристики на фонда. Обедена съм, че отбраната ще е един от двигателите за интеграцията. Говорим за сътрудничество във военно-промишления комплекс, нищо повече, нито по-малко. И потвърждавам, че комисията приветства договореностите, постигнати по време на триалозите и разчитаме на гласуването утре. Още веднъж благодаря на докладчика, докладчиците в Сянка и на председателя на а, комисията Инта. Благодаря на всички ви за положените усилия по това досие, което бе трудно, но мисля, че сме удовлетворени от постигнатия резултат. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. И сега отново давам думата на господин Краснодепски докладчик. Е, Благодаря за този интересен дебат. Благодаря на колегите. Дискусията показа, че има различни мнения о политическите групи, например, социалистите и демократите бяха на друго мнение, зелените също. Има различни нагласи, има различни становища и мнения, идващи от отделните държави членки. Но балтийските страни, например, и някои страни от Централна и Източна Европа, които все още се чувстват заплашени. Там гласовете са други. Социалните програми са важни, но сигурността е също много важна. Благодаря на австрийското и на румънското председателство. Те работеха много усърдно и допринесоха с много експертни знания. НАТО е гарант на нашата сигурност. Отношенията с НАТО са важни. Нищо не променяме в тези отношения. Франция иска да укрепи източния фланг на НАТО. Сега искам да отговоря на един въпрос. Ползата за Полша и може би за целия регион. Може би може по този начин да модернизираме нашата военна индустрия, като си сътрудничим с водещите предприятия в Европа. А също и така това въжи и за областта на научно-развойната дейност, не само за отбранителната дейност. Важно е целият потенциал на този фонд да се използва. Моля ви, подкрепете текста така, както е договорен, т.е. отхвърлете всякакви допълнителни изменения. Т.е. подкрепете 31 CP и отхвърлете 1 CP. Това е моят апел към вас. Това е шанс за промишлеността и за целия съюз. А също така това ще е полза и за НАТО. И естествено за нашите отбранителни възможности, които също са много важни. чрез които може да защитим нашата цивилизация и начин на живот. Благодаря. Гласуването ще се състои утре. Сега продължаваме по дневния ред. Имаме общо разискване по покритите облигации. Ще говорим за доклада на Бернт Люке. Тоест, двата доклада на господин Люке. Давам думата на докладчика за 4 минути. Äh, Госпожо председател, уважаеми колеги, за всеки капиталов пазар е важно да имат сигурни ценни книжа. Знаем, за съжаление, че сигурните ценни книжа са рядкост. Ние знаем, че секюритизацията е малка степен на сигурност. Знаем, че държавите, държавните дългове също представляват малък, малка степен на сигурност. И това го знаем вече след кризата. И това го знаем, и това, е, и това въжи и за евространите. Но знаем, че облигациите са сигурна структура. Те са феномен и факт от 250 години. И това е една ценна книжа, от която имаме нужда в Европа. Но облигациите и особено покритите облигации не са добре развити в Европейския съюз. Има малко страни, в които облигациите се използват традиционно. А в някои страни от Европейския съюз даже няма законодателство за облигациите. Чрез тази директива се опитваме да уеднаквим положението и да помогнем на държавите членки, които, на които липсва съответното законодателство. Защото облигациите са важен фи, е, инструмент за финансиране. Този инструмент може да се използва от държавите членки, като, като, като се използват най-добрите практики за облигациите или за покритите облигации. Опитахме се да приложим в, нашето, в това законодателство най-добрите практики, като заложихме на качеството на ценните книжа. Мисля, че постигнахме добър резултат. Директ... Директивата за облигациите е структурирана на базата на разликата между двата вида облигации, т.е. продукта, който се използва в 97% от пазара и един друг сегмент от пазара се открива за иновации и растеж. Сегмент, който би трябвало да предложи нови възможности за финансиране и за предлагане на нов вид ценни книжа. Мисля, че облигациите по този начин ще се наложат в Европа като инструмент за финанси... финансиране. Покритите облигации също така могат да бъдат прияти извън Европа. Може да зададем международни стандарти за този финансов инструмент ще, ни трябва, ще трябва да спечелим доверието на инвеститорите и се надявам да привлечем и емитенти. След като комисията излезе с решение за еквивалентност, така че пазарът ни да бъде отворен към всички онези, които искат да използват този инструмент – мисля, че направихме голяма стъпка в правилната посока. С интерес очаквам дебата с колегите и се надявам за, на положително гласуване утре. Надявам се, че тези инструменти ще бъдат ратушно приети от капиталовия пазар в Европейския съюз. Благодаря. От името на комисията думата има госпожа Пянковска. Абе... Обезпечените облигации са един стабилен начин за финансиране. Те спомагат за преодоляване на кризата, осигуряват финансиране. Те са нови за някои държави членки и предложението на комисията цели този пазар да бъде доразвит на базата на високи стандарти и изисквания. Това е ключов елемент, който ще окоръжи инвестициите. Новите правила всъщност въвеждат едни паневропейски обезпечени облигации, без това да нарушава вече добре функциониращите национални пазари. Така ще се подпомогне обезпечаването на този род облигации. Тези правила означават, че банките ще имат достъп до ефективен инструментариум за инвестиции, ще могат да бъдат финансирани домакинства и компании потенциалните спестяване ще бъдат от 1 до 2 милиарда евро годишно. Така ще хармонизира, хармонизираме пруденциалните правила, ще допринесем за финансовата стабилност. Новата рамка има два стълба. Първо, директивата с общи определения на този вид облигации. Също така се предвижда целият инструментариум за висококачествени активи, когато имаме обезпечени облигации. Има и разпоредби за тези облигации, които позволяват да се използват и тези обозначения. Въвеждат се условия за преференциално третиране на тези облигации от банките. По време на триолозите, нещо, което е отразено в съобщението на комисията, комисията е готова да се промени с делегирани актове а, покритието на ликвидността, като се отчита а, това покритие за ликвидност и буферните разпоредби за ликвидност по отношение на този коефициент. Декларацията на комисията ще бъде предадена на парламента преди гласуването утре. Искам да благодаря на парламента за постигнатия успех. Благодаря на господин Луки, докладчика и всички докладчици в Сянка. Предложението на комисията целят да запазим ефективния подход в хода на преговорите, постигнат от парламентарния състав. Така че би трябвало много бързо сега да бъдат прияти всички предложения за обезпечените облигации и да бъдат прилагани във всички държави членки, като това ще създаде заетост. Благодаря. Благодаря, госпожо Биянковска. Сега давам думата на господин Росати от името на групата на НП. Господин председателю, госпожо комисар, работим по два документа. Те създават нови принципи за функционирането на този пазар. Става дума за обезпечени облигации. Това е един елемент, който ще допринесе за създаването на един съюз, капиталов съюз. Много съм удовлетворен от това, че постигнахме един добър компромис. Обезпечените облигации са ясно дефинирани тук. Тук също така е, са описани всички видове обезпечения. Имаме два вида облигации, европейските облигации, които отговарят на съответните условия и премийните облигации, които също отговарят на изискванията на регламента CRR, т.е. за капиталовите изисквания. Също така ние а, говорим за така наречения пул от обезпечения, както и за ликвидния буфер за пула от обезпечения. 8% са тези обезпечения, що се отнася до така наречените качествени кредите. Благодарение на това всички тези банкови операции ще станат висококачествени с високо ниво на секюритизация. Искам да поздравя докладчика Луке за отличния доклад, който разработим. Благодаря му също за отличния начин, по който работихме. Искам да благодаря също така на Европейската комисия за конструктивното участие и се обръщам към всички депутати с молба да се приеме този тест без никакви изменения. Благодаря ви. Сега давам думата от името на социалистите демократи на господин Санд за две минути. Благодаря. Целта е да се създаде пазар за облигации. През 2017 година започна процеса с законодателна резолюция и резултатът е пакета, който е пред нас. Не е лесен процес, защото облигациите във всяка държава членка е, е структу... са структурирани различни, различно. Облигациите се развиват в контекста на националните пазари. В някои пазари, като в Дания и Германия, е, покритите облигации са представени и се възприемат като важни финансови инструмента. Това обаче не е така за други държави членки, например Малта. Дали трябва да имаме еднакви правила за всички, както често правим ние в Брюксел, или трябва да вземем предвид характеристиките на отделните пазари? Аз бих предпочел втория модел – т.е. да имаме подход, който да взема предвид традициите на отделните пазари. Но истината е, че компромисният текст включва много елементи от доклада на ЕКОН от 2016 година и върви в посока на компромис. Текстът се застъпва за хармонизация на европейско равнище и защита на инвеститорите като се избягва нарушението на вече добре функциониращите системи от национални облигации. Обръщам се към парламента с молба за подкрепа при утрешното гласуване. Благодаря, господин Марис. Поси ехо, кире проедре. Колко време имам, Господин председател, една минута и 30 секунди. Господин председателю, в Гърция, в Европа има много скептично отношение към тези облигации. Държавните облигации се провалиха и са забранени на някои места. Гръцките граждани смятат, особено по-малките инвеститори и пенсионерите, е, могат да инвестират тези облигации, но тези облигации загубиха вече 50% от своята стойност и онези, които вярваха в държавните облигации в Гърция, сега нямат пари дори да си купят лекарствата или да си платят болничните сметки. Така че има голямо недоверие спрямо облигациите и както господин Луке каза в доклада си, регламентът всъщност се стреми да осигури големи гаранции тези облигации да бъдат приемани като безопасни, сигурни, да привличат инвеститори и да бъдат средство за създаване на колективен пазар и привличане на големи инвеститори, но трябва да подходим много внимателно по отношение на тези обезпечения, така щото тези облигации да не се сринат трябва да проследим как ще се развие пазара. В случай на криза тези облигации няма да оцелеят. Благодаря, господин Мариес. Благодаря ви, господин Мариес. Колегата го няма, затова давам думата на колегата Гехролд. Заповядайте. Е, Благодаря, господин председателю госпожо комисар, господин докладчик, скъпи Бернт. Искам да поздравя докладчика за това, че успя да намери един много балансиран подход, един прагматичен подход за тези правила. Става дума за обезпечените облигации. Всичко това е включено в една логика, която цели а, да подсили капиталовия съюз. Изключително важно е да не загубим основните цели на този закон, който приемаме. В крайна сметка става дума за това да се подкрепи реалната економика. Разбира се, ние се опитваме да дадем източник на финансиране на банките, който да е дългосрочен, за да може да се постигнат същите тези цели. Трябва също така да обърнем огромно внимание да не поддадем по някакъв начин основата на банките, т.е. да не умекне тя. Всичко това трябва да доведе до по-добро финансиране на лицата и дружествата от страна на банките. Има обаче и много рискове, които стават под въпрос постигането на целите ни в дългосрочен план. Резултатите от преговорите обаче са прекрасни. Те ще ни дадат една възможност, ще дадат възможност на всяка една държава в а такъв пазар общ все още няма, да създаде един инструмент, който да може да бъде използван за постигане на такъв съюз и дори в моменти на криза, които спомена господин Луке. Друг инструмент е създаването на а, така наречените европейски обезпечени ценни книжа. А, това е последното ми изказване в Европейския парламент и затова искам сега да благодаря на всички за отличното сътрудничество. Желая на всички ви светли празници. Благодаря. И аз ви благодаря. Госпожо Берез, заповядайте за една минута. Благодаря, господин председателю. Госпожо комисар, Минималното хармонизира националните режими ще създаде законодателен корпус и ние се радваме на това. Така ще може да дадем едно рефинансиране на банките, което да е много полезно и което ще допринесе за по-добър капиталов съюз. Трябва да не забравяме, че тези обезпечени облигации, част от тях са доста рискове, ще дават възможност да издават банките и при трудни условия, като например 2008 година, когато беше кризата, такива облигации. Текстът също взема предвид характеристиките на всеки един национален пазар на такива обезпечени облигации. Например, във Франция има възможност да се смесват активите по обезпечение, които да са различни в така наречения пулс от обезпечение. Може да се включат ипотечни и други в Дания, в Германия, в Испания, в Италия, в Полша. Нещата може би са малко по-различни. Това ще бъде една обща основа, която ще бъде инспирирана от най-добрите практики, като искаме да се постигне така наречения е, знак за европейски покрити е, облигации. Този знак е изключително важен, той ще функционира на пазара и ще дава възможност за презграничен превод е, и прехвърляне на капитали. И така инвеститорите е, ще имат по-голяма сигурност, когато има а, проблеми за банките и заобщо финансови проблеми. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Не виждам никой, който да иска да вземе думата при спонтанните изказвания, така че давам думата на госпожа Бянковска. Uh, Благодаря ви за вашите коментари и изказвания. Те показват, че има широко подкрепа инвеститорите в Европейския съюз и извън него ще разполагат с финансов инструмент, е, който да носи съответното обозначение, знак. Те ще отговарят и на условията за надзор. Пруденциалния, балансирания подход – означава, че ще се спазват и ключовите разпоредби. Разчитам на по-нататъчната подкрепа на парламента, за да могат тези обезпечени облигации да се превърнат в все, още, все по-важен източник на финансиране на европейската економика. Благодаря, госпожо комисар. Господин Луке има думата, докладчика благодаря, дами и господа. Благодаря, уважаеми колеги, за дискусията. Благодаря на всички докладчици в Сянка и главно благодаря на сътрудниците от Комисията за чудесното сътрудничество по това законодателно досие. най-важните неща бяха казани вече в дебата. Ще се спре на следното. Искам да отговоря на Нотис Мариас. Естествено, трябва да е сигурно, че облигациите могат да бъдат изплатени и примера за от Гърция сочи, че някои облигации не могат да бъдат заплатени. А, но тук говорим за банкови облигации, които са обезпечени чрез ценни книжа, именно за да е сигурна тяхното а, тяхното изплащане. За това, може би, гръцкото правителство би трябвало да осигури и обезпечи дългови инструменти, държавни, държавен, държавни дългови инструменти чрез покрити облигации. Това би му подобрило е, надежността на едно правителство. Освен това бе казано, че е хубаво да, че, че не бива да накърним добре функциониращите пазари. Това беше и нашата цел, но наша цел беше и да подслоним в нашата директива най-добрите практики. Но двете неща не могат да се осъществят, защото ако не се но щетява и не се пипа а, определен пазар, то съществува възможност за внедряване на лоши практики. Затова смятам, че увеличихме качеството на законодателството чрез хармонизиране, като дадохме стимули на някои системи да се приспособят към по-високите стандарти, които вече съществуват и които ние задаваме. Мисля, че това е добър път в бъдещето. Благодаря. С това приключваме общото разискване. Утре по текстовете ще се състои гласуването. Благодаря на всички, които взеха участие в дебата. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a jest to... И така преминаваме към следващата точка, а именно устен въпрос към съвета и комисията. Правото на парламента за разследване. Давам думата на автора на докладчика. Благодаря. Това не е въпрос искане за остен отговор, а всъщност е на политическо оплакване, което искаме да отправим към съвета и Европейската комисия. Смятаме, че нямаше междуинституционно сътрудничество между съвета, комисията и парламента. И според мен това е нещо изключително сериозно. Искам да припомня какво се случи – 226 член от Лисабонския договор 2009 година даде на Европейския парламент законодателна инициатива да извършва действия. И това е свързано с изборни въпроси и комисии. Дейвид Мартин, е, Мартен работи по този въпрос. Той започна да работи още при предишния мандат с, с е, комисията и съвета. Бе одобрен на първо четене текста без съгласието на съвета и комисията. След това аз бях назначен за докладчик през 2015 година, началото на този мандат. Тогава започнах да се опитвам да постигна съгласие с съвета и комисията по един текст, който да бъде одобрен от трите институции. И ето тук вече идва и моята жалба, политическото ми оплакване. Не беше възможно да убедим комисията и съвета да се срещнат с нас по време на тристранна среща и да проведем един смислен диалог, за да се постигне текст, който да ни даде възможност да се излезе с регламент за правомощията на парламента за анкетни а, действия и анкетни комисии. Голяма гъвкавост проявихме към комисията, към съвета. Постоянно искаха нови текстове. Ние постоянно произвеждахме нови текстове. Девет месеца и накрая на базата на това направихме един документ, който е неофициален документ, изпратихме го, а вие ни отговорихте с едно писмо, в което имате пак някакви правни възражения, тревоги, безпокойства. И винаги се влизаше с някакво процедурно уж твърдение, което всъщност бе от политически характер и отказвахте да преговаряте. Ето за това се се жалим тук. Не работихте с нас, нито вие, нито съвета. Никакви преговори. А, в крайна сметка, въобще махнахте с ръка, са едно не съществуваме. И всъщност, е, то, аз съм убеден в това, което казвам. Изключително съм разочарован. Работих с комисията АВКО, го работих с докладчиците в Сянка, с госпожа Хюбнер, която е председател. Четири години работихме и така и не успяхме да постигнем това. И това не е само процедурен въпрос и не е само политическо оплакване, което отправям тук, защото не успяхме да победим в преговорите. Не, основният проблем е, че Европейската комисия и съветът не приемат тази идея да има анкетни комисии в Европейския парламент, е, тъй като се излиза след това с е, определени доклади, а държави членки, комисията и така нататък не ги харесват е, тези неща, които ние установяваме и мисля, че това е основното тук. Вие се страхувате. Страхувате се от това, че ще има свидетели или че ще викаме комисари, които по някакъв начин да свидетелстват или да обясняват какво се е случва. Това е проблема. Вие не приемате, че парламентът може да упражнява такива анкетни действия и да установява такива анкетни комисии. Това е много важно през 21 век в парламентарния живот. Това е задължително. Това са едни правомощия, които има нашия парламент по Лисабонския договор. И Става дума за нарушение на правовата държава, недобра, недобри административни практики и така нататък. А сега парламентът не може да отговори на тревожността у гражданите по определени случаи. Така че а, имаме една много твърда резолюция, но в крайна сметка мисля, че критикуваме комисията и съвета, но е необходимо те да бъдат критикувани. И това ще го дадем на председателя на парламента, който пък ще го предаде оттам насетне на държавите членки на заседание на съвета, както и на шпицен кандидатите или водещите кандидати, за да се знае, че има такова политическо оплакване. Силно се надявам този въпрос да бъде разрешен трябва да бъде разрешен, така защото Европейския парламент да представлява хората в Европа цялостно. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Госпожа Хюбнер от името Авко. Това е основно средство за парламента да държи отговорни е, представителите на изпълнителната власт. Е, имаме е, данъчни измами и други. Затова е нужно да имаме споделени правомощия за такива проверки. Системно ни бе отказвано да седнем да направим разисквания по същество по отношение на предложението на парламента, защото предложението на парламента не е отчело основните проблеми, но се обръща гръб, гръб на тази законодателна процедура, която е заложена в договорите. Това означава, че следва да търсим компромис, да намерим решение. Съветът изиска първоначалното предложение на Европейския парламент да съдържа текст, който е приемлив за съвета. Това не е процедурата, към която трябва да се придържа съвета. Европейския парламент е, отказва да се обсъждат вариантите за постигане на споразумание по многогодишната финансова рамка, защото не харесва предложението на комисията тази нагласа не отговаря на принципа за откровенно сътрудничество и всички институции би трябвало да уважават този принцип. Всъщност тук става въпрос за уважение на прерогативите на парламента, институционалния баланс. Съветът и комисията следва да разберат това ясно. В крайна сметка ние нямаме задължение да се да стигаме до едно и също мнение, но сме призовани да направим опит за това. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо Хубнер, думата има господин Чамба от съвет. Благодаря, уважаеми <clears throat> депутати. С наближаване на края на мандата е удачно да обсъждаме компетенциите на Европейския парламент и да видим какво се е случило до момента. Съветът винаги е смятал, че анкетните комисии са важен инструмент, който дава възможност за политически контрол на парламента. Това, тези комисии са израз на върховенството на закона, така както е записано в договорите. съветът по много конструктивен начин обсъжда и анализира предложението от парламента. Но съществуват опасения по отношение на предложението на член 226 от 2009 година. Предложенията, които ни бяха пред, предадени, като че ли вървят не точно в унисон с този член. Експертите на техническо равнище проведоха много заседания и се оказа, че има проблематични разпоредби, които не решават най-сложните въпроси от правно и политическо естество. Както се казва в писмото от австрийското председателство до госпожа Хюбнер, съветът приветства пейпера от парламента и приветства съживяването на диалога между трите институции. Неофициалният документ съдържа някои интересни предложения и предложения за решения, вече предложени от техническите експерти, но неофициалният документ съдържа и някои разпоредби, които будят опасения от страна на съвета. По принцип, позицията на съвета не е променена от доклада, издаден през март. Най-проблематичните моменти са призоваването на политици като свидетели, призоваването на служители като свидетели и налагане на санкции в случай на несъответствие. Компетенциите на Съюза в областта на наказателното право са доста ограничени. Вие знаете позицията на съвета, познавате я добре, така че аз няма да навлизам в подробности. Но румънското председателство ще продължи да надгражда над постигнатото от австрийското председателство и ще остане в диалог с парламента. Съветът е отворен към конструктивен диалог с парламента по това сложно досие. Ако парламентът иска да продължи настоящата работа, съветът е готов да сътрудничи. Благодаря. Е, Благодаря ви и аз. Сега давам думата от името на Европейската комисия на комисар Бенковска. Уважаеми депутати, първо искам да приветствам възможността около този въпрос да изложа позицията на Европейската комисия за предложението за регламент за правото на организиране на анкетни комисии от страна на Европейския парламент. Разбира се, че парламентът може да излезе със свое предложение, но процедурата изиска съгласието и на съвета и на Европейската комисия влизането в сила на Лисабонския договор Европейският парламент направи няколко предложения за такъв регламент. Последното беше неофициален документ, който бе одобрено от АВКО април миналата година и бе изпратено на Европейската комисия и съвета през май миналата година. Европейската комисия признава, че новото неофициално предложение е по-точно чисто правно погледнато и включва някои подобрения. Например, що се отнася до правилата за създаването на такива анкетни комисии, процедурните правила, които са свързани с предварителните проучвания, както и контактните лица за такива проучвания. Новото неформално предложение също включва упоменаване на регламента за защита на физическите лица, що се отнася до обработката на личните данни от страна на европейските институции, както и рамковото споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия. Но Неофициалният документ съдържа някои институционални проблеми, както и правни такива, които всъщност са в сърцевината на тази дискусия още от 2012 година. Най-голямото ни безпокойство е свързано с санкциите за не спазване на разпоредбите на този регламент. Някои част от някои елементи като например проверки на място от страна на комисията, изслушване на комисари, бивши комисари, изслушване на служители, бивши служители, както и изслушване на физически лица. След това, нововведените правила, които са свързани с съдебна защита при нарушаване на разпоредбите на регламента от страна на тази анкетна комисия на служители и други служители на Европейския парламент и накрая разпоредби, които дават свобода на парламента, що се отнася до прекратяване на процедурата, ако започне съдебно дело. Независимо от всичко това, бих искала да подчертая, че Европейската комисия продължава да е ангажирана и има желание да вървят такива тристранни дискусии, за да се намерят подходящите решения а, около елементите, по които все още има спорове между трите институции. Бъдещия регламент за правото за организиране на анкетни комисии ще даде възможност на Европейския парламент да разполага с индекватен инструмент, който да спазва институционалните прерогативи и да даде необходимата защита на правните рамки на държавите членки. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо комисар, сега господин Виланд от името на ЕНП, обаче него го няма. Не е в залата, затова от името на либералите госпожа Хагерал Атондо Руис. Благодаря, господин председателю. Не зная дали слушахте господин Чамба но той многократно се позова на годините, през които е работено по тази тема и нуждата от сътрудничество. Нека започна с ясна теза. Тук имаме капацитета да работим по-добре по панамските документи, финансирането на тероризма, защото вие в съвета искахте да сложите край на това. Господин Хариги има умения като преговарящ и е за постигане на консенсус, но това не стана, защото вие в съвета не желаете да си сътрудничим. Нека наречем нещата с истинските им имена. От 25 години ние работим на базата на едно остаряло решение, което е нецелесъобразно Нуждаем се от тези правомощия, а вие не желаете да ни ги дадете с всякакви аргументи, за да се обосновете. Но така губим доверието в нас, тъй като нямаме право да правим проверки. Но това не е честно и не е правилно сродните ни организации, като комисията и съвета, вързват в ръцете на парламента и на 40 милиона европейски граждани и техните пряко избрани представители. А, това е нещо, което трябва да имаме като право. Господин Хауреги работи пет години по темата, както и Данота Хубнер. А, не е част, честно това, което се прави. Затръшнахте вратата под носа ни. Единственото, което мога да добавя е, че съвета не направи предварителна оценка и от 30 години познавам докладчика, чудесно се справя. Тъй като не виждам господин Шоц, а, всъщност вие а, просрочихте времето и тъй като господин Шоц тук а, не го виждаме, госпожа Джеймс. Благодаря. Европейският парламент се оказва просто витрина за европейската демокрация. Ако демокрацията трябва да има смисъл, то тогава избраните депутати, моите колеги тук, трябва да могат да поставят под въпрос всичко, което е, засяга техните избиратели. Правото на разследване трябва да стъпи на правна основа. То, явно е, парламентът не е нищо друго от, освен е, кукла, която е параван за комисарите. Съветът и комисията действа обструктивно. И сега се чудим защо популистите и евроскептиците получават толкова голямо влияние. Просто защото имаме голям дефицит в демокрацията. Благодаря. Господин Поспиша. pane předsedající. Já musím říci, že jsem z postoje. Благодаря. To fakticky pohrdání parlamentem. Primárně. Разочарован съм от позицията на комисията и съвета. Първичното законодателство дава ясно право за анкетни действия – Сега нямаме акт за изпълнение и това е срамно. И съм изумен от поведението на съвета. Защо да не е възможно да се работи? Това е много тъжно. Очаквам представителите на демократичните държави членки да положат по-добри усилия, за да дадат възможност ние да изпълняваме своите правомощия, тъй като ние пряко представляваме гражданите, ние имаме ясни правомощия, които ни се дават от учредителните договори. За съжаление, комисията и съветът ограничават нашите правомощия. Ако това се случваше някъде другаде, ще да го разбера. Често критикуваме случващото се в трети страни, как се потъпква закона там но тук се оказва, че проблемите са по-наболели при нас. Помислете по този въпрос. Защото е позорно това. Е, Благодаря ви спонтанните изказвания. Само един човек се е записал. Господин Мариас, заповядайте. Една от основните функции на един парламент е законотворчеството, надзора и анкетните комисии в парламента. Това правят парламентите. И е право на този парламент да прави проверки, да провежда анкетни комисии – това е част от първичното законодателство и ние би трябвало да можем да упражним тези наши права. Ако нямаме такива анкетни комисии, които да проучват Wikileaks и панамските документи в хода на една проверка, то парламента остава безучастен, рухва доверието и за това ние искаме да упражним своето право и позицията на съвета въобще не помага в тази ситуация. Благодаря ви. Господин Шолт се завърна. И така му давам думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам още от началото да кажа, аз съм за това да се представим пред Европейския съд и да помолим за уважаване на нашето права, право. Даже сме задължени за това, защото сме парламента на гражданите и право на гражданите е да имат силен парламент, който да защитава техните е, интереси. Тактиката на съвета е да отлага, защото някои водещи политически е, фигури се страхуват от парламента. Какво ще се случи, ако парламентът покани като свидетели членове на правителства или високопоставени чиновници? Какво ще се случи, ако се наложат санкции срещу онези, които не следват правилата? И комисията не иска да следи за прилагането на договорите, а подпомага в този аспект съвета. Много по-ясно ще е за гражданите какво е демократично право, когато парламентът има правото да, изиква, да изисква съответните документи, от какво се страхуват определените политици или чиновници от, от, от истината. Може би се страхуват именно от това, което ще излезе на светло. Благодаря. А сега госпожа Бянковска, има думата. Господин председател, драги колеги, благодаря ви всички коментари и бележки. Комисията дава голямо значение на ролята на парламента в, по отношение на, на парламентарния контрол, като целта на това е да се гарантира, че ще е, се даде отклик на тревогите на гражданите по отношение на прилагането на европейското право. Комисията отчита работата, която се върши от институциите и също отчита, че документът отразява известен напредък. Заедно с това, както споменах по-рано, комисията смята, послед... смята, че последното предложение, не е официално предложение, включва някои тревожни моменти, като например санкции, разследващи, средства за разследване и така нататък. Комисията трябва да разполага с инструмент, който да отразява институционалните прерогативи и правните рамки на държавите членки. Комисията е готова да влезе в конструктивни тристранни преговори, така че да се намерят решения на тревогите, които все още съществуват. Надяваме се да се направи, да се, да се осъществи напредък по този деликатен въпрос в политически план. Благодаря. Господин Джамба има думата сега. В заключение искам да благодаря за този откровен и енергичен дебат. Нека да кажа, че и е, румънското и унгарското председателство имат желание да се ангажират с открит обмен на становища, за да може да се постигне споразумение между институциите. Темата се разглежда на много работни групи и, за съжаление, при настоящите обстоятелства очевидно няма да може да се приключи досието. Нека отново да кажа, че съветът има желание да работи с Европейския парламент. В края на краищата ние имаме общи интереси, да има ясни правила за възможностите и правомощията на парламента и неговите задължения. Благодаря на докладчикът за отличната му работа по, доклад, по файла и Мога да кажа, че е, докладът е едно голямо подобрение спрямо предходния текст. Отново благодаря за вниманието. За последен път се срещаме с вас. Благодаря за добрия дух на сътрудничество по време на нашата работа и за е, готовността е, да имаме искрено сътрудничество. И ние благодарим. Беше удоволствие да работим да, е, с е, румънското председателство. С това приключваме дебата. Има една проекторезолюция, подадена от комисията АВКО. Ще гласуваме утре. и преходиме. До И сега преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред. Това е доклада на Хозе Мануел Фернандес и Роберто Галтиери за е, програмата Инвест ЕУ или Европейски съвет. Първо господин е, Фернандес. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да поздравя комисията и да благодаря на всички, които са работили по толкова важната програма InvestEU до 2027 година. Благодаря на моя съдокладчик господин Гуалтиери. Благодаря специално на Отмар Карас, който работи по инвестиционния план – до 2020 година, тъй наречения план Юнкер. Благодаря на докладчиците в сянка, на служителите на парламента, на бюджетната комисия и нейния секретарят. 2021 до 2027 година имаме нов инвестиционен план, който ще обедини 14-те съществуващи финансови инструменти. Това е вид опростяване – но същевременно и ново ниво на амбициозност. Европейският парламент би искал тези обединени финансови инструменти да имат същата гаранция. За това ние заделяме допълнително 40,8 милиарда. Искам милиона, извинете, искаме да мобилизираме допълнително 700 милиона. Това е финансовата рамка. Но Същевременно ще кажа, че съм много доволен от предварителното споразумение. Разбира се, предстоят и преговорите по МФР. От тях зависи окончателното приключване. Ние имаме няколко цели. Едната е устойчивата инфраструктура, другото, другата е маки и средни предприятия, след това научно-развойна дейност и иновации и на четвърто място социалната цел. Европейският съюз трябва да направи така, че разликите в инвестициите между различните държави и региони, както и различния достъп до финансови пазари, трябва да останат в миналото. Необходимо е да се сложи край на трудностите при финансирането. Това означава държавите членки да се подготвят за иновации. Имаме и допълнително доброволно участие на държавите членки, които са развили финансови инструменти, имат национал... национални насърчителни банки и са преодолели определени слабости. У Parlamento има постура muito positiva que contribui para Мога да кажа, че нашите предложения бяха посрещнати много положително, защото те допринасят за конкурентоспособността, растежа и заетостта, както и управлението на финансовите инструменти. Освен консултативния съвет,